Okay, colleagues, can I... Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да започнем заседанието. Първо трябва да приемем дневния ред. Всички доволни ли са от дневния ред? Да. Трябва да одобриме протокола от заседанието от 9-10 юли 2012 Имате ли някакви въпроси или възражения? Ако нямате възражения, считаме, че протоколът е прият. Благодаря ви. Следващата точка са обществените поръчки. Това е становище, изготвено от госпожа Лихтенбергер. Ева, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички за предварително за вниманието. Започваме с едно много интересно досие. Възлагането в момента се регламентира по нов начин и критериите по отношение на избора на възлагането на изпълнителя, който ще осъществява поръчката, са изключително важни. Затова ще помоля всички колеги, особено тези, с които работим по-активно по това досие, да поговорят с колегите от другите комисии, за да знаем как там гледат на въпросите. От гледна точка на принципа, моят текст посочва, че трябва да се опитаме да спазваме критериите, е, които въжат за цялата економика, включително и за транспорта, и за услугите. Така че е, да се постави и качеството, е, ефективността, наред с изгодната е, оферта като основен критерий. Дори на първо място качеството, е, а след това вече е, цената. Това са принципни положения, които струва ми се е, ще бъдат прияти от всички. Благодаря много на колегите за измененията, които те внесоха. Една голяма част от измененията са приемливи е, за мен, тъй като става дума за допълнение или за допълнителни е, пояснения и уточнения. Е, много ми се ще да оговорим една среща с колегите в Страсбург, така че да прегледаме заедно списъка за гласуване ще бъде необходимо да се споразумеем за някои компромиси, тъй като в някои случаи става дума наистина просто за сравнително малки пояснения или допълнения. При една малка част от текстовете ще се наложи да внасяме нови изменения или да обединяваме предложенията, внесени от колегите. Е, ще бъде добре, ако можем да се срещнем в Страсбург и да е, поговорим по тези въпроси. Много съм доволна за това, че колегите приемат една голяма част от е, моите изменения и се опитват чрез своите изменения да доуточнят някои от дефинициите или да допълнят моите текстове. От моя гледна точка ще трябва да отпаднат някои спорни дефиниции и текстове, тъй като в някои случаи не можем да не се съобразим с националното законодателство и може би част от задачите и функциите трябва да се върнат на компетентните национални органи. Така че е, в някои случаи аз предвиждам е, заличаване на текстовете, предложени от комисията. В някои случаи, да кажем, става дума за е, отговорност, включително и наказателна отговорност. Е, нещата доста се различават в рамките на Европейския съюз. Държавите членки имат своя собствено законодателство, което е, не непременно съвпада с това на другите. Това са всъщност основанията ми за да предложа заличаване на някои текстове, още повече, че те не представляват е, добавена стойност. Е, говоря за общото е, досие. Там съм подчертала значението на основния изпълнител и подизпълнителите е, този въпрос е, трябва да се уреди много точно и да потърсим едно балансирано решение. Е, много често малки предприятия са подизпълнители по дадена обществена поръчка. Или, да кажем, управлението по един по-голям проект е възложено, да кажем, на една по-голяма е, компания в някои от, е, да кажем, германските градове. Е, подизпълнителите са в региона, но те са малки предприятия и понякога главният изпълнител просто не покрива разходите дори на подизпълнителите и това би могло да ги застраши, да застраши оцеляването им на пазара. Така че, е, когато уреждаме въпросите за е, основен изпълнител и подизпълнители, би трябвало да потърсим е, някакво балансирано решение и за уреждане на взаимоотношенията между тях самите, така че не непременно да се авансира изпълнението на дадена дейност или услуга, но да се заплаща своевременно. А Същевременно не бива да забравяме и интересите на е, по-малките е, изпълнители. Е, сложна е материята, още повече, че има различни практики, не само различни закони в държавите членки. Търся текста в момента. Да, когато става дума за възлагане на обществени поръчки, за общото досие, мога да кажа, че приемам в общи линии всички изменения, внесени от колегите. При консултациите мисля, че бързо ще се споразумеем. Водещата комисия малко ще закъснее с окончателното решение в комисията вече е, са се договорили за едно отлагане на е, окончателното решение и гласуването в е, водещата комисия. Това е първоначалната информация, която имам. Ще видим как стоят нещата в другите комисии. За сега приключвам тук и очаквам вашите изказвания. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Имаме двама докладчици в сянка. Господин Кун от името на НП. Благодаря, господин председателю. Замествам колегата Марчин Кевит. Благодаря на госпожа Лихтенбергер много сърдечно за сътрудничеството, за добрата съвместна работа. Да, наистина, в Страсбург следващата седмица би трябвало да използваме е, възможността, че всички сме там, за да се съберем и да помислим как ще се справим с въпроса. Става дума за една доста обхватна директива, която обаче трябва да се справи с прекалено многото наброй национални особености. Да, когато една държава член интервенира, да кажем и настоява на това, е възможно определени правомощия да се прехвърлят обратно на националните компетентни органи. И аз е, е, благодаря на госпожа Лихтенбергер, че тя засяга този въпрос. Да, в е, Германия при федералното устройство на държавата е, трябва да имаме предвид е, сложността на финансирането в посока въз... публични органи, които възлагат обществените поръчки, т.е. възлагащите органи и частния сектор в някои случаи, не във всички. Трябва да помислим точно как ще се уредат нещата, критериите за участие в е, тръжните процедури задължително трябва да се дефинират съвсем точно. Е, по отношение на допълнителните, да кажем, оферти, по отношение на е, гарантирането на някакви минимални заплати на бъдещите разходи. Да, много често възлагащите органи е, се ръководят единствено от е, принципа на изгодна цена, но е, нашия докладчик добре поставя акцента и върху качеството и екологичните стандарти и дългосрочното преценяване на бъдещите разходи. Т.е. най-изгодната цена не винаги е най-изгодна в дългосрочен плат. Мисля, че трябва да помислим и за това къде ще поставим праговете за провеждане на тръжната процедура в европейски мащаб, на национално равнище, в зависимост от размера на инвестицията? Мисля, че по този начин ще се успокоят нещата в областта на обществените поръчки, ако можем да прокараме нашите виждания. Благодаря, казва председателят. Госпожа Майснер. А, да, благодаря, господин председател. Наистина е така. Една голяма част от е, обществените поръчки са изключително важни за е, участниците, за играчите на единния пазар. Много важно е как ще се организира е, възлагането на обществените поръчки, как ще се осигури достъпа съгласно принципите на прозрачност, равнопоставеност, как можем да създадем една по-ясна, по-опростена процедура? Защото в някои случаи, особено в рамките на определени национални законодателства, процедурата по възлагане на обществените поръчки, обявяването на тръжните процедури е твърде сложно уредена и непрозрачна. Трябва да кажа, че съм съгласна по принцип с е, линията на докладчика в е, основното досие по тази директива. Хубаво ще бъде да се съберем в Штрасбург, като естествено е добре е, всеки от нас, който ще участва в тази среща, преди това да поговори с своите колеги и колеги от други комисии, които да ни е, дадат е, евентуално насоки и е, идеи. Да, първото становище се отнася до директивата като цяло, второто становище е във връзка с водоснабдяването, транспорта и тук се предвиждат едни срокове от 4 години. Ние знаем, че моята политическа група държи на срока за 6 години. Знаем, че комисията е склонна да предложи и така, едни безкрайни срокове, както се казва. Да, ние се опитваме да внесем и някои нови принципи в момента, но затова съм предложила 6 години. Освен това, когато става дума за разходите по проекти, по проекти в някои случаи, да кажем при 1% в размер на 5% се налага ново обявяване на тръжна процедура. Затова аз предлагам да поставим един малко по-висок срок, защото това няма да облегчи практиката. 15%. Желез... Железниците се страхуват е, много от е, конкуренцията на частния сектор. Е, знаем, че железниците във всички държави членки в момента не са в особено цветущо състояние, така че трябва да обсъдим всички тези въпроси. Господин Дебакер, не ви давам предимство пред либералите, но така се случват нещата. Искам от моя страна, господин председател, да благодаря на докладчика. Аз направих предложение за изменения за изключението, което е предвидено за някои държавни компании. Това е сложен за разрешаване проблем, тъй като от една страна имаме все още много фирми, които са държавна собственост, които се либерализират на пазара. Предлага се те да бъдат изключени от обществените поръчки по съображения за конкуренция и други съображения, след като те са държавни. Не може да имат най-доброто от всичко, да са държавни компании от една страна и да действат като останалите компании на либерализирания пазар. Дискусията е много трудна и трябва да намерим верния баланс. За някои сектори се отнасям с по-голяма симпатия, отколкото към други. Например, в почтенските услуги ние се нуждаем от либерализиран пазар, има обичайна, нормална конкуренция там, но на други пазари това не е факт. И така предлагането на изключения за всички държавни компании, които действат на либерализирания пазар, е стъпка, която е твърде амбициозна и отива твърде далеч. Това е трудно решение, което ние трябва да вземем. Трябва да се прецени каква е собствеността, дали обществените поръчки ще се прилагат по отношение на фирми, при които държавата има маноритарна собственост и прочие. Това е основна дискусия, която трябва да проведем тук в рамките на нашата комисия. Госпожа Яла Сендер, ние ви изчакахме да дойдете, сега вече имате думата. Извинявам се, господин председателю, но присъствах на друго заседание. Най-напред искам да благодаря на колегата Лихтенбергер за направените от нея предложения. Вече говорихме за тях. Ние като цяло сме готови с това, че е необходимо да се постигне упростяване, но това не означава, че трябва да бъдем по-малко строги или по-невзискателни. Има опити за ренационализация, за връщане към националните норми. Това е основен аспект, а именно трансграничния характер на дейността на тези предприятия, така че трябва да се спазват европейските норми. За нас това е важно. Тази европейска рамка ще ни позволи също да се върнем към позициите, които вече сме защитавали. става дума за предпазни мерки спрямо трети държави, чието пазари остават затворени но които участват без никакъв проблем тук на европейския пазар. Това са важни аспекти. Те трябва да бъдат отчитани сега. Трябва да бъдем предпазливи, да не допуснем социален дъмпинг. Трябва да <clears throat> спазваме нормите. Освен това, ние ще следим много внимателно и останалите сфери, освен а, социалната. Например, почтенските услуги. Искаме а, да се избегнат а, отрицателни ефекти върху публичния сектор, тъй като те действат в общ интерес в сравнение с частните предприятия, които нямат този публичен елемент и за това те и не изпълняват същите изисквания за прозрачност. Още двама оратори искат да се изкажат. Господин Грош. Да, исках да реагирам на казаното от колегата Дебакер. Тази тема наистина е много важна и много интересна още миналата година говорихме е, по тази тема в комисията е, и говорихме за принципа на е, реципрочност. Когато пазя един пазар, е, в крайна сметка, може би, е, ощетявам пък е, е конкурентите. Е, на същия пазар обаче извън Европейския съюз. Така че ние трябва да знаем в крайна сметка какво точно искаме. Искаме ли наистина честна, справедлива конкуренция и въвеждане на принципа на реципрочност само като преходно решение по пътя към честната конкуренция или и лоялната конкуренция или искаме нещо друго. Е, това исках да добавя. Благодаря. Господин Риби? А, госп... Господин председател, искам да благодаря на госпожа Ева Лихтенбергер за нейната откритост, за предложенията, които направи, да направим среща в Страсбург по измененията. Местните органи са силно засегнати от кризата, затова предлагам някои изменения, целта на а, местните органи да внимават а, как се изразходва бюджета, а, ние можем да споменем член 8 от кодекса Търговския кодекс на Франция. Обществените органи могат да, игра, да участват в групови groupements de команда, aux côtés d'autres pouvoirs adjudicateurs. това трябва да участват съвместно в публични коруп... поръчки, за да се използва ефекта на мащаба, да закупуват различни материали и прочие. Трябва да се облегчи участието на местните органи, да се намалят обществените разходи, което е изключително важен елемент. Благодаря, господин Орибе, от Генерална дирекция а, Пазари. Давам думата на представители на комисията. Благодаря ви. Искам да направя два коментара. Що се отнася до а, праговете, обемите, определенето на различните процедури, бих искал да ви кажа, че в този контекст трябва да се отчитат международните ангажименти на европейските институции в контекста на GPA, както и директивите, свързани с обществените поръчки. На второ място, за реципрочността. и отварянето на пазарите за обществени поръчки за трети страни предложението за регламент за достъп на трети страни до пазара на услуги на вътрешния пазар. Такова предложение има от март 2012 година и то ще обхване въпросите, свързани с обществените поръчки. Ето защо се прави предложението на Комисията за обществените поръчки не предвижда конкретни разпоредби по този въпрос. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер има думата. Да, благодаря на всички за коментарите. Ще се спра на някои от е, изказванията на колегите, но преди това е една забележка, която е, е свързана и с казаното от господин Парка. Става дума за изключенията за определени сектори. В други комисии колегите са подготвили предложения за това текста първо да се приеме общо, а след това вече да се мисли евентуално за някои изключения във връзка с особеностите в държавите членки, да кажем как стоят нещата е, е, по отношение на почтенските услуги. В някои случаи е, почтите са публичен, част от публичния сектор, на други места са вече приватизирани или отчасти приватизирани, така че всичко това, което сме дефинирали в специалните норми, както по отношение на публичния сектор, така и по отношение на почтенските услуги, е, ще е, трябва да е, излезе напред и оттам да изведем, да кажем, някои нови разпоредби в правната уредба, която подготвяме ще ме интересува много какво мислите по отношение, да кажем, на едно така, генерално, глобално изключение за почтенските услуги, тъй като в други комисии именно почтенските услуги са в центъра на дебатите. Аз зная, че и е, по отношение на е, почтенските услуги, но и по отношение на някои части от публичния е, или от транспорта също има големи различия в държавите членки. Така че един такъв дебат, според мен, е наистина необходим и важен. В резултат на е, много продължителни дискусии, ако си спомняте, и за публичния сектор, е, е, и за обществения транспорт, и за почтенските услуги, ние предвидихме някои специални разпоредби. Така че те не подлежат изцяло на всички изисквания по отношение на възлагането на обществени поръчки, които въжат са да кажем, всички останали сектори. Много важно би било, според мен, когато се срещнем с докладчиците в Сянка, за да обсъдим измененията, да вземем решение и по този въпрос. Много моля да поговорите и с колегите си в политическите групи, тъй като това е един изключително важен въпрос. Господин Кун говореше за дъмпинга, за 20 или 15 или процента или друг процент. Аз се информирах. В някои случаи държавите допускат и отклонения от 50% при офертите, в други, да кажем, са 15% разликите са големи, много трудно ще можем да отговорим на очакванията и на изискванията на всички държави членки в това отношение. Въпросът не е тривиален. Тук се сблъскваме не толкова дори с националните особености в законодателството, но и с особеностите в практиката на отделните държави членки. И сега в Европейския съюз се появяват и участници в тръжните процедури от Индия, от Китай и така нататък. Това осложнява още повече нещата. Толкова по въпроса за реципрочността. А, ще попитам а, колегата дали говорите единствено за, така, а, за Европейския съюз, в рамките на Европейския съюз, реципрочност или извън Европейския съюз също. Да, разбирам дори от знака, а, който ми давате, че а, а, имате нещо определено предвид. Да. Знаете, че преговорите по въпроса за реципрочността се провалиха. Е, не постигнахме успех. Е, независимо от това, че, е, да кажем, определена поръчка отвън може да изглежда много по-интересна и по-изгодна и по-качествена и така нататък, ние се опитваме по някакъв начин да постигнем равнопоставеност и уравновесеност в е, текстовете, но това е наистина много сложен въпрос, всички го знаем. Колежката Майснер спомена максималната продължителност на инфраструктурните е, проекти е, в областта на обществените поръчки. Знаем, че и тук международната практика е доста различна. Е, трябва да помислим как точно ще процедираме по отношение на големите инфраструктурни проекти. Аз не съм съгласна с този така неограничен е, срок, е, продължителността, без да е лимитирана във времето, според мен не би могла да ни послужи. Е, ще трябва е, при всички положения да определим някакви е, срокове за продължителността, защото инак ако оставите срока, така да се каже, нещата без срок, без да затворите вратата във времето, няма смисъл да обявявате такава поръчка. И тръжна процедура знае, че в някои държави има изключително дълги срокове, но това според мен също е един много важен момент е, е, при дебатите. Много интересно. Така, разходите, е, многократните разходи. Това беше е, тема на една много оживена дискусия и в Германия във връзка с е, е, обществени поръчки от голямо значение. Не всички органи разполагат с необходимата рутина и практически опит, за да се справят добре именно с този проблем. Трябва да поговорим още веднъж така на по-експертно равнище. И сега още веднъж към колежката една забележка. Не говоря за ренационализация. Говоря за а, различията в националното законодателство, било наказателно или а, друго. А, и от тази гледна точка поставям въпроса дали е, ще можем е, да се споразумеем така за приемането на една обща норма е, и вече оттам нататък да разчитаме на принципа на субсидиарност, защото иначе не си струва да приемаме някакви норми, които да въжат само за пет държави членки, да кажем. Но в никакъв случай не става дума за ренационализация. И така. Благодаря много за тази интересна и оживена дискусия, за хубавите ви предложения и се надявам, че ще продължим така в Страсбург. На 18 септември ще гласуваме в комисията, казва председателят. А сега преминаваме към приоритетите в бюджета за следващия период е, за финансовата 2013 година. Всички раздели ще гласуваме. Госпожа Майснер е, уточнява, че е, НП предвижда разделно гласуване по точка 8, по изменение 8, така че ще се съобразим с това, което е записано в списъка на гласуването. Да. Получих искането за разделно гласуване. Знам, че е, подкрепяте първата част и, про, и сте против втората, нали така? Добре. А, казвам, като да го знаят всички. И така, колеги, нека да направим проверка. Ако не носите картата си, дайте ми знак. И така, кой не носи картата си за гласуване, Госпожа Дивера, господин Качири, вие нямате карти. Добре, ще ми давате знак какъв е вашия глас, за да можем да го добавим към броя. Нека да направим сега проверка за електронно гласуване, за да сме сигурни, че НП няма твърде много гласуващи, повече отколкото се полагат. Всички ли гласуваха край на гласуването? Господин Кролш е, е организирал отлично екипа си тази сутрин. Всичко е наред. И така. Нека да започнем с изменение 6617, подадено от госпожа Дюрант. За, против, въздържали се, приема се. 6612 за, против, въздържали се, приема се 66-13, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 6-6-18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66-22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-21 с устно изменение. Имате ли възражения по отношение на устното изменение? Ако не, предлагам го заедно с устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Можете да направите проверка. Добре, гласуваме електронно за проверка по 66-21. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Ясно е, че няма какво да поставяте под съмнение преценката на председателя. 6601 е за, против, въздържали се, приема се. 6600 за, против, въздържали се, приема се. 66-16. Добре, че съм си сложил зъбите тази сутрин с всички тези шестици. За, против, въздържали се. Хайде да направим проверка. Моля, гласувайте по 66-16. Everybody voted. Yes. Vote is closed. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 66 02 за, против, въздържали се, приема се. 03 за, против, въздържали се, приема се. 04 за, против, въздържали се, приема се. 05 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Смятам, че е прието, но все пак е, да видим по 66-19. Един плюс, един минус. Добре, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте един плюс, един минус. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 06 отпада. 07 за. Против. Въздържали се. Приема се 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 15. Един плюс, един минус. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 08 за, против, въздържали се, приема се 09 за, против, въздържали се, приема се 20 на господин Лайхтфрид за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така, сега преминаваме към измененията към проекто становището. Вече имате карта, значи само госпожа Дивара ще гледам изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Четири. За, против, въздържали се, приема се. Три отпада. След това повторо. Господин Рике, за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, против, въздържали се, приема се. Шесто отпада, следващото е седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо на две части, както поиска НП, първата част е от подчертава до подкрепа за заедостта, за против, въздържали се, приема се. Втората част – Виждате коя е тя. За, против, въздържа... Нека да направим проверка във втората част на изменение 8. Моля, гласувайте. Един глас против си записвам. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Десето. На госпожа Цикал за. Против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 Моля, гласувайте. Вие сте за. Добре, гласуваха ли всички? Отхвърля се 18 гласа за, 20 против. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 с устно изменение. Е, доволни ли сте от устното изменение? В такъв случай ще ги гласуваме заедно. Моля, гласувайте. За? Из... Против? Въздържали се? Приема се. Тук нещо ме снимат. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 отпада. В такъв случай преминаваме към 22 на господин Деграндес Паскуал за против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 22 изменение. Моля. Гласувайте. Гласувахте ли? Записвам гласа ви. Край на гласуването. Приема се с 26 на 11 гласа, 23 на господин Дагранда за, против, въздържали се с същото мнозинство. Крайно гласуване по проекта становището. Моля, гласувайте. Госпожа Дегранде сте за. Гласуваха ли всички? 34 гласа за, 1 глас против, 3 въздържали се. Ще запазим всички поздравления за края, госпожа Майснер. Това ли е края? В такъв случай, госпожа Майснер, поздравления за становището. Госпожа Майснер благодари, благодари на колегите за сътрудничеството. Next we have M, sir. И сега Is he here? I have to check. But anyway, Just have a two-minute comfort break to rearrange all the top table. Нека да направим една кратко прекъсване за две минути. Colleagues. Уважаеми колеги, следващата точка в дневния ред е разговор с нови изпълнителен директор на Европейската агенция по морска безопасност или е, ЕМСА, господин Мюли. Добре дошъл в нашата комисия, господин Мюли. А, а, нека да споменем и вашия предшественик, господин Ройтер, който може би е идвал по-често в нашата комисия, отколкото а, някои от нейните членове. Защото господин а, Ройтер смяташе, че е много важно лично да защитава позициите на агенцията пред нашата комисия. За нас този тип сътрудничество е а, а, нещо отлично. Надяваме се, че така ще продължим да работим заедно. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, членове на Комисията по транспорта, дами и господа, може би а, е, е, добре да кажа, че за мен е чест, е, че съм поканен тук. А, Поех поста си в Лисабон като нов изпълнителен директор след назначението ми от Административния съвет на агенцията на 8 юни 2012 година. Европейския съвет, е, както вече каза председателят, е, винаги за агенцията е бил много важен е, участник, е, който е, пряко допринася за оформянето на мандата на агенцията и осигурява адекватни ресурси за, агенция и, за агенцията. И а, Европейската общност може да се разглежда като една история, а, която е а, свидетелство за успех. работи се под мотото Обединени в многообразието. Целта е да се постигне економически растеж, устойчивост и просперитет в, в контекста на световната конкуренция. И цялата си кариера съм посветил именно на тези цели и смятам, че в бъдеще като изпълнителен директор на ЕМСА ще продължа да работя не по-малко посветено. За мен е много важно да се има предвид, че доброто управление е от основно значение за успеха на всеки един регулаторен орган. Безопасността в моретата е била винаги важна тема за мен – и с удоволствие предоставям своя широк опит в тази област, опит трупан вече почти 40 години на агенцията. МС работи отлично от своето създаване през 2000 година под ръководството на господин Деройтер и с подкрепата на изключително компетентните си служители. Тя играе голямо, е, голяма роля в областта на морската безопасност не само в Европейския съюз, но и в глобален план и е, е изградила много добра репутация и участва на всякакви нива и форуми и нейните експерти. Експерти печелят уважението на всички. Затова смятам, че е много важно е, да се продължи работата на МСА по този начин и дори, е, на, ако е възможно това, да се подобри е, още повече, за да може да се даде една допълнителна стойност е, към работа на Комисията Европейския парламент. Смятам, че агенцията трябва да става все по-позната в Европейския съюз и извън него. И а, за мен едно от най-големите предизвикателства а, ще бъде приложението на а, новия основен регламент а, за агенцията. Нашата цел е да работим с всички участници, за да намерим жизнеспособни, устойчиви и добри практически решения. Агенцията играе много важна роля и като съветник при изграждането на регулаторни рамки и е, при законотворчеството като цяло. Агенцията играе важна роля и що се отнася до а, конкурентоспособността на европейския морс, е, мореплавателен отрасъл. Мореплаването е много важен елемент и в глобален план и е още по-специално важен за Европейския съюз. Морската безопасност се регулира в глобален план от Международната морска организация, но ЕМСА е, започва да е, добива все по-силни позиции е, и работи в тясно сътрудничество с Международната морска организация. Разбира се, трябва да има предвид морската околна среда, устойчивостта на моретата и също така економическите характеристики на морския на мореплаването, за да може да гарантираме е, продължението на дълготрайните традиции на корабите, плаващи под европейски флаг, е, за да може да бъдат конкурентоспособни и економически жизнеспособни. Темата трябва да бъде призната и ценена от всички участници и за това трябва да продължим да заслужаваме този, това уважение, да работим активно, да работим по устойчив начин, да намираме економически жизнеспособни решения, така че да се работи хем екологически, хем добре от екологична гледна точка, хем и а, да има добри економически показатели. Европейският морски отрасъл в момента е работодател на около 5 милиона европейски граждани. Задачата на ЕМСА е всички тези хора и младите студенти и ученици, които започват работа в този отрасъл, да могат да участват, очакват едно светло бъдеще пред себе си. ЕМСА не може да работи и сама. Тя трябва да работи с комисията, с Европейския парламент, с държавите членки и с всички участници в мореплаването. Затова смятам, че а, а, трябва да сме готови да поемем, а, приемем това предизвикателство и да постигнем възможно най-добро сътрудничество. Европейският парламент и Комисията по транспорта по-конкретно винаги са вярвали в ЕМСА и са играли много важна роля при преразглеждането на нейния мандат. Трябва да се оптимизира работата на ЕМСА и нейните служители да бъдат един много силен екип, който е съсредоточен върху обслужването на своите клиенти, върху предлагането на услугите, които предлага. Как да постигнем тези амбициозни цели? Ами първо чрез, по-високо, чрез висококачествен диалог с държавите членки, чрез справяне с бъдещите технически предизвикателства, а, чрез а, избягване на дублиране на работата с други де, а, агенции на държавите членки. ЕМСА трябва да подкрепя работата на държавите членки, за да се намерят възможно най-добрите решения за които да съпътстват работата на националните органи. ЕМСа трябва да е амбициозна, ефективна, трябва да е пример решенията трябва да се вземат по прозрачен и устойчив начин. Ресурсите, финансови и човешки, трябва да се използват възможно най-ефективно във всички области, дейности и мисии. Резултатите трябва да са видими и да носят допъл... добавена стойност. И така, в заключение бих искал да повторя най-важните елементи на своето изказване. Първо, мисията на ЕМСА е да гарантира и подобри морската сигурност на европейско равнище и да стане в един все по-уважаван орган в областта на морската безопасност и защитата на екологията на моретата. трябва да бъде позната и на, Европе... на ниво Европейски съюз и по света, да работи ефективно, да използва ефективно публичните е, ресурси е, и да допринася с експертиза и добавена стойност. Доброто корпоративно управление ще допринесат за успешната работа на агенцията. Надявам се, че тези водни думи ви дадоха а, някаква представа за моята визия за агенцията и очаквам вашите въпроси. И разбира се, винаги е, сте добре дошли да ни посетите и на място в Лисабон. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин Мали. Благодаря е, и за поканата. Даваме си сметка, че имаме право да посетим е, да посещаваме агенции като ЕМСА или агенцията по железопътния транспорт и е възможно да направим такива посещения. Има много желащи да се изкажат, така че всеки има по а, 4 минути, ако се изказва от името на групата, всички останали имат по 3. Чувате имената. Mr. Kramer, Mr. Zila for the groups. And then I've got Mr. De For... И а, първо господин Грандес. Савама. Um, имена също. Um, В списъка е и госпожа Айала Сенда и други. Да, сега... Грандес for the PPE. Господин Де Грандес, господин председател, госпожи и господа, Господин Мили, е, сърдечно добре дошъл в тази комисия. Желая ви успешна работа. На новия пост, е, на който сте от началото на юли тази година. Е, Агенцията по морска безопасност винаги е била подкрепана от нашата комисия Както нашият председател вече каза, ние винаги сме поддържали тесни контакти а, между парламентарната комисия и ЕМСА. Именно тази комисия винаги е, е подпомагала дейността на агенцията и особено в фазите, в които тя е поемала нови задачи. В нашата комисия агенцията се ползва с много добро име. Ние оценяваме факта, че вашият предшественик, както и председателят ни каза, понякога е идвал по-често в комисията, отколкото някой от членовете на комисията и е ценява диалога с нас. Защото имаме опити с други агенции, които се опитват някакси да избегнат е, контакта и диалога с е, парламента и се опитват да работят някакси е, независимо от останалите европейски институции, не само парламента. Естествено, че автономията е основен принцип и основа на вашата дейност и вие сте независими, но същевременно времено диалогът с парламентарната комисия, както и с държавите членки е много важен и струва ми се, че това е разковничето на успеха на МС. Винаги, когато а, е ставало дума за е, определени е, виждания или проекти от страна на агенцията, които според нас са били успешни, ние сме ги подкрепили и в крайна сметка именно това сътрудничество е, е в основата на успеха. Но съществува естествено и национално равнище, съществува и международно равнище, Във всеки случай, е, ние много често сме били, е, така да се каже, инициаторите на нещо ново по отношение на сигурността, на морската безопасност. Така че трябва винаги да бъдем в авангарда, заедно с ЕМСА, по отношение на морската безопасност и морската сигурност. И така сме процедирали и в миналото винаги. Аз мисля, че и от страна на комисията има съгласие в това отношение. В комисията много дълго сме обсъждали за това какво е необходимо, за да може ЕМСА да работи успешно. И е, между нас съществува е, в това отношение единодушие. души знаем какво трябва да правим ние и знаем какво да очакваме от вас в резултат на общите ни усилия. От името на моята политическа група ще си позволя да ви благодаря за всичко, което е направено до тук и да ви уверя, че можете да се надявате на подкрепа. Господин Флекенштайн е, има думата за 4 минути. Мисля, че няма да мога да използвам всичките 4 минути, е, господин председател. Аз също ще поздравя господин Моли и ще му кажа добре дошли в нашата комисия. Ние в нашата комисия винаги е, с удоволствие сме заставали на страната на агенцията и винаги сме подпомагали нейните действия. Надявам се, че това ще бъде така и в бъдеще. Водили сме дълги дискусии по отношение на морската безопасност и морската сигурност и с е, другите институции, най-вече с съвета, защото там обикновено има е, препани камъни и понякога е трудно да убедим всички представители на държавите членки, че трябва да се предприеме някаква стъпка напред. Има нещо, което според мен е важно и трябва да си спомняме за него и в бъдеще. В момента, в който правната уредба се промени, в момента, в който, да кажем, се получи някакво разместване на правомощията, е, например по отношение на офшорните зони, имаше такива моменти, трябва е, веднага да видим какви ще са последствията, какви трябва да са връзките, така че да има един последователен и съгласуван подход. Да осигурим естествено и необходимата квалификация на работещите, както в плавателните съдове, така и на суша, когато измененията в законодателството изискват това. Според мен трябва да а, мислим най-вече за морската безопасност и то не само за корабите, а, които са около, да кажем, Южна Африка а, и изобщо около някои от а, така, конфликтните зони в Африка, но и в а, други региони на света. Освен това, трябва да помислим и за равнопоставеността на половете. В, на ръководни позиции не е задължително да има само мъже. Трябва да помислим и за това, че има много качествени и достойни жени. към края на годината, когато вече сме гласували и доклада в сферата на морската безопасност, най-вероятно ще можем и вече по-ефективно да разширим и правомощията на агенцията, но и средствата, с които тя ще разполага. Вие знаете, че в Комисията по транспорта можете да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря ви. Госпожа Майснер от името на либералите. Благодаря, господин председател. Господин Моли, е, и аз е, бих желала да ви благодаря най-сърдечно. Ето тук съм. Е, така както и представителите на другите две политически групи преди мен ще кажат, че за нас ЕМС е изключително важен партньор. Благодаря много на господин Флекенштайн за това, че се спря на въпроса за равенството между половете не е винаги е, и не е толкова често чуваме от е, представители на неговата политическа група именно такива думи. Е, естествено, че ще нараснат изискванията за безопасност, за сигурност в сферата на морския транспорт. Много е хубаво това, че ние всички работим в посока на разширяване на правомощията и както и господин Флекенштайн спомена, и аз ще подчертая офшорните платформи. Това ще бъде една от задачите ни до края на годината. Мисля, че е, и държавите членки ще трябва да се постараят в това отношение, за да намерят общ знаменател помежду си. Естествено, че е, равенството на мъжете и жените е много важен проблем. Трябва да се помисли и на национално, и на европейско равнище за това. Сигурността, безопасността на морския транспорт е изключително важна. Не бива да забравяме е, екологичните параметри на този въпрос. Чистотата на нашите е, морета и океани е изключително важна. В е, северната част на Атлантическия океан един германски кораб претърпя авария, имаше експлозия. Възможно е, е да има и замърсяване в тази зона, но е, въпросът е, е, независимо от това, че ние имаме определена правна уредба в това отношение е, е, и в рамките на тази правна уредба са уредени и е, принципите и действията от гледна точка на взаимопомощ и независимо от това, че и Франция и Нидерландия са представени така в този регион и са били наблизо, нещата някакси трябваше да се уреждат единствено от немска страна. А ние сме малко по-надалеч от този район и по-трудно се здобивахме и с информация и можехме да реагираме. Да, независимо от това, че от 2009 година вече разполагаме със съответната правна уредба, тя се оказва, така да се каже, тигър без зъби. И в това отношение трябва да помислим. И за, това, и за случая с Конкордия ще напомня, естествено, в тази връзка. Трябва да помислим как можем по-ефективно да работим на базата на съществуващото законодателство. Може би е, вие ще можете да ни кажете нещо по-конкретно или комисията за това как точно е, се осъществява на практика тази директива. От името на зелените ще чуем следващия оратор, е, господин Крамер. На 6 юли имаше случай с е, един инцидент с Фламиния. Е, стана дума вече за това. Пожар избухва на борда. Е, единият е, един човек от екипажа е много тежко ранен, друг загива и до днес тежко ранението е в болница. И независимо от това, че германските компетентни органи се обръщат с, а, призив за помощ, всички, които са наоколо, отказват на практика да се отзуват. Ето, че една европейска организация и система за взаимопомощ в рамките на морската безопасност на практика се оказа е, неработеща. Аз не мога да разбера е, как е възможно изобщо е, съседните пристанища и плавателни съдове наоколо да откажат да се отзоват на този е, призив. При положение, че става дума за една сериозна опасност. В... Струва ми се, че си струва да проучим този въпрос, да видим защо така са реагирали съответните пристанищни органи, съответните капитани на плавателни съдове и така нататък. И защо на практика никой не се е отсувал? Това е нещо, което наистина много ме интересува. Иначе как точно на хартия са уредени въпросите между страните, граничещи с определени морета и океани. Това е, е много хубаво, че го уреждаме тук, естествено, е, по законодателните процедури, които, с които разполагаме, но е, това, което е написано на хартия, не ми служи, ако на практика нищо не става. Особено в такива драстични случаи, в които се налага на всяка цена международна взаимопомощ, международна солидарност между държавите членки от 6 седмици знаем, че корабът е претърпял този инцидент и от 6 седмици ние сме единствените, които от Германия се опитваме по някакъв начин да помогнем на хората на борда да е, прехвърлим кораба към нас, към е, е, германското пристанище, най-близкото германско пристанище. Трябва да се мине обаче и през едно, както знаем, нелесно за плавателните съдове море, което е на северното крайбрежие на Германия, близо до Хамбург. Така че е, това е, е наистина много сложен въпрос. Господин Грош е следващият оратор. А, не, а. извинете, господин Хадави. Искам от а, моя страна да поздравя господин Моли за неговия пост. Надявам се, че през едните години ще можем да работим а, добре отново с а, ЕМСА, като една толкова важна агенция. Искам да добавя към казаното вече тук – Искам да добавя нещо. Например, за повишаване на привлекателността на морските професии за младите хора, как да се мотивират хората да работят в този сектор. Ние имаме програми за обучение, но смятате ли, че вашата агенция може да играе някаква роля, координираща роля по отношение на подобни инициативи, да бъдат насърчени хората да упражняват морски професии, да разпространявате информация по този въпрос сред държавите членки. Господин Комуцако се има думата. Благодаря, господин председател. Аз също Искам да ви пожелая успех от моя страна, успех е, в е, вашата дейност. Е, беше вече казано, но аз ще повторя, че нашата комисия винаги оказвала подкрепа на ЕМСА. Правим това, защото считаме, че действията на ЕМСА могат да донесат добавена стойност Ние искаме да се запази ролята на агенцията, да се повиши конкурентоспособността на сектора. Но разбира се, ние не даваме празен чек. Помощта, която оказваме на ЕМСА, е такава, каквато оказваме и на останалите органи. Ние не предлагаме нищо даром. Тази подкрепа ще зависи от това колко е ефикасна ще бъде в своята дейност агенцията. Ние за сега сме доволни и се надявам, че ще следваме по-нататък същия път. Искам да ви поставя един въпрос. Както знаете, неодавна парламентът и изобщо Европейския съюз разглежда директивата от 2009 година за контрол върху корабите от държавата на пристанището. Тук също трябва да подчертаем и споразумението за морско сътрудничество. Беше лансирана една интересна а, идея в а, световната организация. Има все повече изисквания към а, държавите на пристанището, но няма достатъчно инспектори, които да имат нужната техническа подготовка, за да осъществяват необходимия контрол – в дебат на, в рамките на Европейския съюз се подчертава, че трябва да се засили морската сигурност, да се осигури достатъчна информация на инспекторите преди влизането в сила на новата конвенция, за да могат тези инспектори да осъществяват предвидената в конвенцията инспекция. Държавите, които подписаха меморандума от Париж за контрол върху корабите от държавата на пристанището, трябва да осигурят нужната информация на инспекторите. И въпросът ми е следният. Как гледате на тази идея, предвид на сегашния бюджет и економическите възможности, дали можете да постигнете тази мисия, да реализирате тази мисия. Благодаря. Господин Сарвама. Благодаря, господин председател. Господин Моли, искам да ви поздравя, да ви пожелая успех в нелеката ви работа. Аз искам да поставя въпрос, свързан с Балтийско море, което играе важна роля за Европейския съюз. Има доста морски дейности, които се осъществяват в този регион. И искам да се възползвам от тази възможност не само да говоря за Балтийско море. Не много от депутатите от тази комисия са имали възможности да се запознаят с един много тесен проток, а също времено се увеличава изключително много трафика. Санкта Петербург играе все по-голяма роля. И в този случай какво може да направи за Финския залив Европейския съюз, за да гарантира сигурността на морск... за да гарантира морската безопасност в Финския залив. Госпожа Ел Сендер. Аз също искам да ви поздравя, господин Мули, за назначаването ви на този пост и да ви пожелая успех. Наистина, трябва да призная, че съм съгласна с казаното от господин Деграндес. че е много важно, че вие сте тук. За нас това е важно тъй като ни дава възможност да провеждаме диалог, да поддържаме добро сътрудничество. Вие разполагате с богат опит в всички аспекти, свързани с морската безопасност в вашата страна, както и в региона. Запознат сте с по-скоро северните морета на Пример, какво мислите за Средиземноморието, например, за съдържанието на сяра в корабните горива, нещо, което обсъждаме напоследък. Как можете да накарате държавите членки да подобрят състоянието на средиземноморските пристанища в това отношение, за да се приведат те в съответствие с нормите, които вече се прилагат на север? В Южна Европа има много силни конкуренти само от другата страна на, на морето, в Северна Африка и трябва да отчитаме този факт. В продължение на казаното от един от колегите за обучението на моряците, тук искам да поставя въпроса и за условията на живот. Все по-малко стават европейските моряци, които обслужват нашите кораби. И част от причината е, се дължи на трудните условия на живот. Може би чрез обучението можем да се опитаме да подобрим координацията с цел да се подобрят и условията на труд. Обедена съм, че има технологии, които съществуват и които могат да ни позволят да постигнем тази цел, да организираме също информационни кампании за да могат европейците да се запознаят с привлекателните аспекти на една кариера, свързана с морското дело. Има също аспекта тероризъм, може би трябва да го споменем тук като толкова важен въпрос за Европа. Благодаря. Аз също от моя страна искам да кажа нещо. Искам да подчертая, че е важно европейските граждани да участват по-голяма степен в сектора на морското дело. Когато се качи човек на мостика, виждаме, че там има европейски офицери, но когато напуснете това място, е трудно да срещнете друг европеец. Друг въпрос, който е свързан с германският кораб показва колко сложна е вашата роля и изобщо колко трудно е да се накарат държавите членки да поемат роля от името на Европейския съюз. Аз намирам се неприемливо, че един кораб, който е спаднал в беда, е оставен самотек, без да му се окаже нужната помощ от други държави. Мисля, че това противоречи на отдавнашните установени традиции в корабоплаването. Проблема с германския кораб ни вълнува. Интересува ни вашият отговор на този въпрос и искаме да се отправи въпроса и до комисията, каква е била реакцията и по този въпрос. На следващо място, в продължение на казаното вече, е да ви приведа един пример с, с проблема, пред който сме изправени. Аз присъствах на една конференция на лоцманите и Министерството на транспорта, отдела по морско дело, се изказаха преди мен, говориха какво трябва да се направи в сферата на морската безопасност. В тази 30-минутна реч нито веднъж не беше спомената нито ЕМСА, нито Европейският съюз. Нито веднъж. Аз изказах непосредствено след а, този оратор. А, и те тогава получих ръкопляскания от а, присъстващите а, лоцмани. Нещо, което много ме плаши. Тук говорим за Великобритания, но то е показателно за целия Европейския съюз. Отговорът на решението на германския кораб може би се крие в този менталитет. Трябва да намерим изход от това. Затова искам да запитам дали могат да се заобикалят органите по морско дело в държавите членки. Там организацията е различна. Някои имат отделни служби, други са в рамките на Министерствата на транспорта и прочие. Но а, това са неща, които вие трябва да направите, които трябва съвместно да, да направим. Следващият оратор е господин Тайлер. Поздравления, господин Мули, за новия пост. Благодаря за поканата да посетим Лисабон. Аз имах късмет да посетя ЕМСА миналата година и бях впечатлен от професионализма на работещите в ЕМСА. Говоряки от лично качество, както и от името на групата ни, трябва да подчертая, че внимателно слушах дали ще споменете нещо за морската среда в вашата реч. То, според мен това, което беше казано, не е достатъчно. Затова имам въпрос. Наистина събраха се много въпроси към вас, но можете ли да отговорите дали ще участва ЕМСА в опазването на морската среда особено, що се отнася до офшорните инсталации за добив на нефт и газ. Считате ли, че Европейският съюз оказва достатъчна подкрепа в това отношение? Имам представител на комисията. Господин Бошо, искам да помоля да отговорите на въпроса за Фламиния защото това е въпрос, който действително ни вълнува. Можете ли да отговорите на въпроса за кораба Фламиния? След това ще дам думата на господин Мули за отговор. Да, с удоволствие, господин председател. Добро утро. Не съм подготвен да говоря в подробности за Фламиния, но все пак бих могъл да кажа нещичко по въпроса. Става дума за един трагичен инцидент, е, който поставя въпроса най-вече за това е, какво ще се случи след е, избухването. А на кораба има имало много контейнери. Би трябвало приоритетно да се занимаем с този въпрос. На първо място координацията. Господин Крамер и госпожа Майснер поставиха въпроса за правомощията на ЕМС в това отношение тя би могла да взима някакви решения. От е, е, третия пакет е, за морска безопасност имаме директива, която всъщност се отнася именно до случаите, в които се изисква взаимопомощ. Но естествено правомощията за взимане на решения все още са в държавите членки, а не в агенцията. Така че би трябвало да помислим за е, друго решение на въпроса. Най-вероятно е, предложението за промяна ще бъде през следващата или последващата година, но трагичният инцидент с Фламиния е, ни дава основание да ускорим процеса и да бъдем много по-нападателни, много по-настъпателни. Нищо повече не бих могъл да кажа в момента. Благодаря ви. Не са съвсем наясно всъщност докъде сме стигнали в този процес във връзка с правомощията. Но нека вземем конкретния пример с кораба в открито море. Очевидно, начина по който са регламентирани нещата в момента, не е оптимален, защото ето, че е, никой не се е отсувал. И е, господин е, Башум, е, тези промени, за които вие е, говорите, е, вече ще блокират възможността на държавите членки да си измиват ръцете не можете е, да не направите нищо в това отношение, след като ето, на, виждаме какви са случаите. Кораб в открито море, който е, гори е, и е, другите не правят нищо, не се намесват. Имахме такъв случай вече с е, други е, кораби, е, в които знаем колко с престиж, е, е колко е, драматични бяха последствията за морската среда. Е, да не говорим вече за е, стреса и за последствията за хората. Така че на всяка цена трябва да действаме. Това е просто е, наша основна задача. Господин Мюле. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за поставените въпроси. Действително, те са многобройни. Аз бях номиниран за този пост на 8 юни и поех функциите си от 1 септември, т.е. преди няколко дни, така че не съм имал възможност да се фокусирам върху всички проблеми, които стоят на дневен ред. не съм запозната и с цялата информация, която е на разположение на ЕМСА. Ще се опитам обаче да отговоря на въпросите. Първо за кораба Фламиния. Както каза и председателят на вашата комисия, това е поведение цяло неприемливо, че държавите членки не оказват съдействие на кораба. Затова аз читам, че в това отношение ЕМСА може да помогне на комисията да се подобри законодателството, регламентите, за да не се допусне повторение на подобни случаи. Спомняме се за случая с кораба Престиж. Действително е необходимо да се направи нещо спешен порядък. Не може да се чака повече. За морския сектор и кластера по морско дело като цяло, за това по какъв начин да насърчим млади хора да поемат професии в този сектор. Считам, че трябва да направим всичко по силите ни, за да накараме повече европейски младежи да бъдат привлечени в този бранш, не само на управленски постове, не само на мостика на кораба, но и на по-технически професии. Действително, сега 75% от екипажите на европейските кораби са от трети страни. Така че има какво да се направи в това отношение. За Балтийско море и по-скоро Финския залив трябва да кажем, че това е много чувствителен регион, тъй като трафикът се развива с голяма скорост. Трикратно се предвижда да се увеличи трафика, тъй като в южния край на Финския залив Русия сега изгражда ново пристанище, освен това, от руските пристанища тръгват много кораби за доставка на петрол. За това се поставя въпроса за опазването на околната среда, като се имат предвид и лошите метеорологични условия в този регион. Финландия, Естония, Русия, страните, които имат излъз на Финския залив, трябва съвместно да разработят мерки за безопасност, за да се намери решение на безопасността в този регион. С увеличаването на трафика, с сегашните темпове, съществува риск от инциденти, трябва да го признаем, но трябва да се направи нужното за предотвратяването на подобния, да се осигури най-добрата защита на околната среда като превентивна мярка. Надяваме се, че политиците в парламента ще помогнат на усилията, които се полагат от държавите от този регион. Има също стратегия за Балтийско море, съгласно тази стратегия внимание се обръща на морската безопасност. Това е един от стълбовете на стратегията. Радвам се, че бяха изразени мнения, беше изразен също ангажимент от Комисията за подкрепа на ЕМСА. Ние от наша страна искаме да си сътрудничим много добре с Европейския парламент и в частно с вашата комисия, както и с останалите европейски институции. Ние знаем, че доброто сътрудничество между Брюксел и Лисабон, между ЕМСА и европейските институции е, е важно за успеха и добрата ни работа. Относно контрола от държавата на пристанището. Това е важен аспект на морската безопасност и се осъществява от държавите членки. През 2012 година е осигурено, са осигурени 6 е, е, е, обучения на инспектори. Близо 270 души са обучени. Предстои да се свърши още много работа. Ще продължим по този път. Искаме да се подобрят процедурите за контрол на държавата на пристанището. ЕМСА ще следи за доброто изпълнение на тази задача в бъдеще. Накратко, това беше какво можех да кажа? Отново да се върна кораба в Ламиния. В момента ЕМСА няма в своя мандат предвидено намесване в подобни случаи. Държавите отговарят за морската безопасност и за спасителните операции при кораби в беда. Но ситуацията с Фламиния е напълно неприемлива. Благодаря, господин Моли. Ние очакваме да за останалата част от мандата на този парламент, както и, и по-нататък, да продължим да работим заедно тъй като вашия е мандат е за 5 или 6 е, години. Ще имаме много случаи да обменяме информация, да провеждаме дискусии. Освен това, ще се възползваме от любезната ви покана да посетим ЕМСА с а, е, малка делегация. Можем да го направим, но най-големия проблем а, е натъвареността на председателят на Комисията по транспорта, но ще направим каквото е възможно, за да посетим агенцията за железопътна безопасност, както и вашата агенция. Благодаря ви за вашето присъствие днес, за това, че обърнахте внимание и на проблема с кораба в Пламиния. Комисията също получи задача. Очакваме да даде отговор на по-късен етап. Благодаря. Okay, guys, we're now. И така, преминаваме към заседанието на координаторите. Е, правим кратка почивка, за да може да напуснат залата всички, които не участват в него.